Um, Добър ден, госпожи и господа. Преди да ви приканя да приемем дневния ред, искам да проверим дали всеки си е взел картата за гласуване, защото иначе няма да проработят нещата. Вие не сте си взели картата, така ли? Добре. Ако всеки си е приготвил картата за гласуване, ще започнем заседанието. Приемане на дневния ред. Искам да се извиня от името на нашия председател. Той е във Вашингтон в рамките на трансатлантическия диалог. Първият заместник председател също нямаше как да присъства, затова аз ще председателствам заседанието. Ако нямате възражения, а аз съм сигурен, че нямате, защото нямате избор така или иначе. точка 7 от дневния ред, адхок делегацията в Загреб, няма да се разгледа. Ще се разгледат новите развития в сферата на обществените поръчки. Вместо тази точка, това беше планирано за 10. Освен това, разбирам, че имате едно писмо от секретарията. Изключително е важно днес да постигнем споразумение. Ако няма възражения, можем да приемем нения ред. Благодаря ви. Точка втора. Съобщение на председателя. В вашите папки са включени всички адресати на кореспонденция. Може да се обърнете към секретарията, ако проявявате интерес. Освен това, ще се предава заседанието по интернет, с изключение на заседанието през закрити врата. Освен това, това ще бъде първото заседание, след приемането на Лисабонския договор вече имаме разширени правомощия в рамките на комисията. Трябва да сме внимателни, защото аз по принцип не съм съвсем съгласен с това, нито пък моята партия, но тъй като днес съм председател, се надявам, че моята партия ще ми прости. Днес е особено щастлив ден за нашата комисия. Това е една нова глава, тъй като вече ще имаме право на глас при процедурата на съвместно взимане на решения по въпросите на търговията. Всъщност, за бъдеще си мисля, че работата на нашата комисия ще е много вълнуваща и ви приканвам да използваме максимално правомощията си. Малко по-късно, може би, ще има представител на комисията тук. Може би, представителите на комисията ще ни кажат малко по-ясно какви ще са последиците за работата на нашата комисия. Протоколите са ви раздадени с ваше позволение. Ще ви приканя да ги одобрите. Ако няма възражение, до края на днешното заседание протоколите ще сте изчити. Ако имате някакви въпроси или възражения, моля да се обърнете към съответните лица и да изкажете вашите съображения. Както казах в началото на заседанието, би трябвало да сте си приготвили картите за гласуване. Като гледам така, ще имаме достатъчно време. Можем да преминем към точка четвърта сега. Второ преразглеждане на споразумението за партньорство АКТБ Европейска общност, споразумението от Котону. Искат ли докладчиците да кажат нещо? Онези, които са работили по досието, господин Морея не е тук. Има ли докладчик в сянка, който иска да вземе думата преди гласуването? Добре, нека да гласуваме тогава. Параграф 1, изменение първо, за, против, Отхвърля се. Параграф 2, изменение 2. За. Против. Отхвърля се. Параграф 2, изменение 3. Не отпада, защото изменение второ не се прие. Изменение 3. За. Против. Отхвърля се. Параграф 3. Изменение 4. Разбирам, че всъщност 4 и 5 ще бъдат слети, значи... Добре. Изменение номер 4. За против, приема се. Сега изменение 5, заедно с изменение 4, за, против, отхвърля се. Параграф 4. Тук имаме устно изменение. Има ли възражение на устното изменение? Разполагате с текста пред себе си. Данил, искате ли да го прочетете на висок глас? Всички го приемат. Добре. Устно изменение от името на ЕМП. За. Против. Приема се. Изменение 6. Отпада. Изменение 7. Има искане от страна на групата на социалистите за разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против. Втората част. Отхвърля се. Извинявам се. Втората част. За против, отхвърля се. Втората част, всъщност, приключихме. Параграф 6, изменение номер 8. За, против, отхвърля се. Параграф 7, изменение 9. За. Против. Въздържали се. Забравя да питам за въздържали се. Нямаме въздържали се. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване, поименно гласуване по проекта за становище. Всъщност това е поименно гласуване. Искате думата? Господин председател, моята карта не е тук. Може ли да отбележите, че гласувам за? Единайсе плюс един, защото вашата карта не е тук, значи 12 и вашето устройство не работи, така ли? Вие се въздържате. Значи трима въздържали се,

за. Добре. Извинявам се. 10 за, 2 въздържали се. Извинявам се, това беше моя грешка. Приключихме с гласуването. Преминаваме към пета точка инструменти за защита на търговията. Основният въпрос, който ще разгледаме е преразглеждането във връзка с изтичането на срока на действие на антидъпинговите мерки за определени обувки. В повечето документи се говори сериозно по този въпрос. След решението да се наложат мита, във връзка с което ние зададахме въпроси на света и комисията, дойде време за преразглеждане на тези мерки. Продължителността е само за две години. През 2006 година беше взето решение да се направи този преглед. С оглед влизането на Лисабонския договор дойде време инструментите за защита на търговията на Европейския съюз да се превърнат в прозрачен инструмент, който е предмет единствено на закона а не на факт, който противоречи на интересите на държавите членки. Това не означава, че трябва да се откажем от мерките, но да ги използваме по ефективен и реалистичен начин. Ще има време да се обсъди бъдещето на инструментите за защита на търговията. Само бих изразил е, пожелание комисията да промени своето становище без забавене. Документацията е представена държавите членки е, чрез Временната комисия. Сега, по отношение на обувките, надявам се, че комисията ще представи представи аргументите и ще представи последиците за бъдещето на инструменти за защита на търговията в Европа. Мисля, че мнозина от вас са, слуша, са слушали а, Кристофър Фелнер, когато обсъди тези въпроси. Винаги съм смятал, че когато се взимат решения в Европейския съюз, трябва в нашата комисия да изразяваме ясно становищата си. Очевидно е, че интересите на държавите членки са взимали надмощие в някои случаи в инструмента за защита на търговията. Надявам се, че Европейската комисия ще направи пълно ясно изявление по въпроса и за настроенията в държавите членки. Думата има представителя на Европейската комисия. Стефан. Стефан Депре. Да, господин председател. Знаете, че това е сложен въпрос в областта на антидъпинговите мерки. Вече сме представили календара на първоначалните разследвания и наскоро разгледахме така нареченият преглед за изтичане на срока. С сегашните мерки може би ще се продължат, може и да не се продължат. Въпросът беше разгледан подробно, за да се постараем да хвърлим светлина върху всички аспекти на случая и да решим дали има дъмпинг, дали е констатиран дъмпинг в рамките на регламента, дали продължава дъмпинга. дали са били нанесени щети и дали тези щети ще продължат. Колкото, освен това, ние разгледахме аспекти на интересите на общността и също така направихме проучване и изявления по въпроса. Констатациите са обобщени в един документ от 86 страници. Може би не е необходимо да го разглеждам в подробност на основните констатации, но както и да гледаме на въпроса, става дума за антидъмпинг и са предвидени определени мерки в рамките на Световната търговска организация. Документа на СТО са основата, на която се определя дали има дъмпинг или не. Разгледахме и други индикатори, както и да погледнем на нещата. Очевидно става дума за продължаване на дъмпинга. Също така обърнахме внимание на щетите. Установихме дъмпингът продължава да вреди на европейското производство. Също така, обаче, виждаме, че секторът е предприял мерки за приспособяване, така че да може да издържи на дъмпинговите практики. Заключението на от проучването е, че е уместно да продължим, е уместно да предложим мерките да продължат за известен период, когато се взима решение за продължителността на периода. Следва да се вземе предвид продължителността и времето, периода за адаптация, преценихме, че продължение от 15 месеца е достатъчно. Преди да се потвърдят мерките, следва да се обърне внимание и на въздействието върху други заинтересовани лица. Т.е. трябва да се види дали тази мярка няма да засегне и други заинтересовани лица. Особено внимание беше обърнато върху въздействието върху потребителите. Фактът, че мерките не са оказали въздействие върху потребителите, означава, че цените се определят на друга основа. С други думи, ние не установихме наличието на обосновка да не бъде продължен срока. С други думи, беше направено предложение мерките да продължат да се прилагат за още известен период от време. За това е постигнато споразумение между държавите членки и процеса на потвърждаване на това решение под формата на официално решение е в ход. Ако има конкретни въпроси, разбира се, можем да говорим по този въпрос в продължение на дни и дори седмици, но ако има някакви конкретни въпроси, ще се постарая да отговоря. Има ли въпроси от участниците, Данио? Да, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на, на 31-та е, сесия на комитета е, темата беше вече включена в дневния ред и мен ме интересува какви са решенията и какво ще направи комисията през следващите седмици. Е, има държави членки, които смятат, че нещата трябва да се запазят а, в а, случая с обувките договорът на, от Лисабон естествено ще се отрази по някакъв начин и на всичките си инструменти за защита на търговията и ние ще трябва по някакъв начин да се съобразим с новите условия съгласно договора, но ние тук в тази комисия при всички положения се нуждаем от малко повече информация, за да можем е, да е, вземем решение във връзка с съответните антидъмбингови мерки. Така че решенията на комитет 133 са интересни, естествено, за нас. Благодаря, Данио. Комисията ще отговори ли на въпроса на Данио? въздействието на случая. Всъщност ние се постарахме да приложим правилата много стриктно и мисля, че в бъдеще трябва да продължим да правим така. Има нормативна база, където е оказано какво точно трябва да се прави най-уместното е в случаи като този, в който се сблъскват противоречиви интереси, подходът да бъде максимално експертен и анализът да се ограничава до констатациите в разследването. Разбира се, бяха Случаят събуди доста емоции, но държавите членки е, прецениха, че най-добрият е, подход е чисто експертни и да се остане в рамките на регламента. Неколкократно е, сме обсъждали този случай в парламента и ние определено имаме желание да продължим дискусията, що се отнася до решението. Според мен то е част от един по-глобален процес, който представлява интерес за различните комисии и е предмет на комитологията. Надявам се, че с това отговорих на вашия въпрос. Благодаря ви. Има ли други? Ако няма, аз бих искал да задам няколко въпроса на комисията. По време на последния кръг Малта, Германия и Австрия решиха да се въздържат при последното гласуване, вместо да продължат своята опозиция. Може ли Европейската комисия да ни каже защо тези страни промениха начина по който гласуват на това заседание? Доколкото разбирам, може би Дания знае по-добре, Германия реши да се, възрежи, да се въздържи а, при условие, че митата ще паднат след 15 месеца, независимо от признанието на комисията, че за това не може да има правни гаранции. Може ли комисията да потвърди, че Германия е дала такова уверение и каква е основата, правната основа на това уверение? Вие споменахте един конкретен въпрос, свързан с раз... цената за потребителите след въвеждането на тези мита. Европейската комисия не е ли съгласна, че много търговци на дребно са принудени да поемат тези разходи в, производствената и търговска верига, за да не оказва допълнителен натиск върху потребителите в период на криза? На мен ми се струва, че можем да се окажем в ситуация, в която да не можем да осигурим устойчивост на европейското производство на обувки. Много е хубаво да се каже, че цената за потребителите не се е повишила. Мисля, че разпределението европейското производство разполага само с определен период за поемане на тези разходи и дали няма опасност това производство да пострада. Мисля, че всъщност не съм сигурен, че Германия, Малта и Австрия промениха своето решение – Всъщност ставаше дума по-скоро за това, че се убедиха в разумността на нашите предложения. Мисля, че първоначалната позиция беше по-изчаквателна. Изчакваше се повече аргументация, по представяне на повече факти. Мисля, че в процеса ние станахме много убедителни, в резултат на което те взеха съответното решение. Европейската комисия прецени, че това е уместното решение и е, ние се постарахме да обясним много подробно всички аспекти на случая. Имаше някои елементи, по които имаше известно недоразумение, по които не всички бяха наясно. Всички страни, които се изказаха, приведаха своите доводи. За държавите член, които споменахте, имаше следният неясен въпрос. Сравним, сравнимостта на съответните стоки. В зависимост от това, с кого разговаряш, е малко трудно да се представят окончателни данни. Ние сме записали, че стоките са сравними до голяма степен, само че е необходимо да има физически доказателства, така да се каже, за сравнимостта, а тези доказателства се появиха доста късно. Мисля, че това изигра до голяма степен роля за промяната на решението Германия прецени, че европейското производство би трябвало да продължи своите усилия за приспособяване е, и поиска пояснение за темповете на това приспособяване. Този въпрос, разбира се, трябваше да се проучи на малко късен етап и предполагам, на държавите членки в крайна сметка бяха убедени, че процеса на приспособяване е почти приключил. Що се отнася до въздействието върху потребителите и цената, Мога да потвърдя, че, за, че върху потребителите нямаше особено въздействие. То в нашата документация се казва, че вносителите трябваше да понесат някои финансови последици, свързани с митата само че ние обърнахме сериозно внимание на въпроса дали би се застрашила дейността на вносителите. Въпреки наличието на ефект, нормата на печалба е достатъчна, за да могат е, мерките да бъдат продължени с допълнителен срок. И е малко вероятно вносителите да понесат сериозни щети. Когато, е, глед, когато обсъждаме вноса на обувки в Европейския съюз, е, този внос е възлиза на 7% от пазара, така че независимо от наличието на отрицателни въздействия не може да се твърди, че това би застрашило а, търговската дейност на вносителите. Що се отнася до търговците на дребно, да, може да се а, да се сметне, че върху търговците на, върху вносителите би било казан натиск за поемане на част от разходите, но се оказва, че 93% от всички обувки не са предмет на мерки. Така че онова, което предлага търговците на, на дребно, представлява малка част Така и освен това търговците на дребно не са подложени на други въздействия. Тоест търговията на дребно не може да бъде изнесена извън Европа, освен ако потребителите не отидат специално до Китай да си купят обувки, което е малко вероятно. Да, прав сте, че това е малко вероятно, но Даниел има думата. За да не се получи някакво недоразумение, мисля, че трябва да кажа, наистина правилно е това, че трябва да се продължи с е, защитните мита, но също времено след като знаем, че междувременно Лисабетския договор е в сила и ако аз правилно такувам правните актове, то във връзка с тези антидъмпингови мерки е, и мита трябва да се е, направи е, и приеме някакъв съвсем нов е, правен акт, е, така че този правилник за прилагането, е, който така и така доколкото си спомням, отдавна трябваше да бъде прият вече, а все още не е прият и не е и подготвен, тъй че може би трябва просто да помислим във връзка с новия е, договор за Европейския съюз за, създав... за създаването на нов правен акт. Представителите на правната служба са тук, но може би представителя на комисията първо. Ако правните служби са тук, аз предпочитам те да дадат отговор. Госпожа Галчер. Yeah, um, всъщност отговорихме на този въпрос в нашето правно становище. Всъщност факта, че се прилага регламента от 1996 е на лице, макар влизането в сила на Лисабонския договор. Това означава, че регламента не може да се промени. Може да стане чрез обичайната процедура, като парламент е сънормотворец, но преди да се случи това, комисията може да продължи да използва регламента, отделните решения за антидъмпинговите мерки ще се взимат от съвета. Същност това отговаря на моя въпрос, свързан с Германия. Как ще получи Германия своите гаранции за съответното законодателство, което ги устроява, те ще трябва да минат през съвета за съответното законодателство след 15 месеца. Ако Германия иска да има цифрово изражение на отговора, кога ще престане да се прилага законодателството, те ще трябва да минат през съвета, нали така? Решението за налагане на антидъмпингови мерки за обувките е решение на съвета. Съответно, съвета ще трябва да решава какво да се прави след крайния срок. Някакви други въпроси? Искам да благодаря на Стефан, защото той е присъствал на редица срещи, не с политически характер, частни срещи си в парламента и е обяснява решенията на комисията, макар че аз самия, като застъпник на свободния пазар, не съм бил особено съгласен с тях – Надявам се, че комисията с оглед на последиците от Лисабонския договор ще продължи да ни информира и ще демонстрира откритост най-вече по отношение на това, защо се взимат съответните решения. Благодаря ви за това, че присъствахте тук. Следващата точка е точка 6. Както знаете, имаше делегация на нашата комисия, която посети Памплона и Мадрид. Надявам се, че не сте тичали пред биковете в Памплона. Делегацията се проведе преди Испанското председателство. Тя беше там между 3 и 6 ноември. Обсъди се въздействието на договора върху търговията. Много компании бяха посетени, които са всъщност износители за третия свят. Господин Казак беше лидер на делегацията. Вие, като ръководител и член на комисията, може да кажете какво се случи. Може сега да ви дам думата. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, както казахте, делегация на нашата комисия по външна търговия посети Испания не само в Пампона, но и в Мадрид, за да се срещне с представителите на регионалната власт в Навара. След това министрите и главният секретар на Министерството отговарящ за вашата търговия. Срещнахме се също така и в Навара с, с две от най-големите предприятия в Памплона. Те са специализирани в областта на възобновяеми енергийни източници. Това посещение имаше за цел да се обсъдят предизвикателствата пред предстоящото испанско председателство, по-конкретно в областта на външната търговия. Мисля, че това председателство всички споменахме, подчертахме факта, че испанското председателство започва в много важен момент непосредствено след влизането в сила на Лисабонския договор и центра... важната роля, която парламента и нашата комисия ще играе при разработването и воденето на външно-търговската политика. И това беше и темата на разговорите с, с председателя на парламента на, Тавар, на Навара, министъра отговарящ за външната търговия, главния секретар на министерството отговарящ за европейската политика. Испанското председателство се подготвя за изпълнението на една много амбициозна цел – те се готвят по-конкретно за решаване на въпроси, които стоят открити от доста време на сами които изискват решителни действия от страна на, е, европейск, на испанските и европейски фактори. По-конкретно кръгът преговори в Доха – разговорите за сключване на търговски споразумения с определени страни. За Испания, разбира се, акцента ще бъде поставен върху страните от Латинска Америка. Също така и преговорите в рамките на инициативата за Съюз за Средиземноморието. Това са целите, които пред които предполагат един подход към външната търговия като към средство за преодоляване на кризата и за постигане на економическо възстановяване и насърчаване на економическите и търговски връзки с между Европейския съюз и трети страни. В Навара успяхме да видим напредъка, който Навара е постигнала в областта на възобновяемите енергийни източници. Това е особено важно в контекста на започната среща в Копенхаген. Срещнахме се с две предприятия. Едното е енергия, световен лидер в областта на вятърните комплекси е, регионът Навара се оказва, че е постигнал е, много впечатляващ резултат. 50% от енергията на региона идва от възобновяеми източници. Обсъдихме също така и пречките и трудностите пред предприятията и, и властите в, в търговията с трети страни. Обсъдихме мерките, които парлам, Европейският парламент може да предприеме, за да се насърчи търговията, за преодоляване на търговските бариери и за осигуряване на преки контакти а, за между предприятията и техните економически партньори. Мисля, че посещението беше много полезно и много интересно за нас. Ние очакваме с желание и срещата в началото на следващата година среща с, с испанските представители, с министра на търговията, за да обсъдим как влизането в сила на Лисабонския договор ще спомогне за осъществяването на амбициозните цели. В папките с материали с, е представен много подробен доклад за резултатите от посещението Секретарията е подготвил също така подробен документ за целите на Испанското председателство. Ако има въпроси, ще отговоря. Благодаря, господин Казак. Благодаря, господин Казак. Въпроси? Искам да ви благодаря за това, че ръководихте делегацията. Ако не се лъжа, тя имаше 7 члена. Това е изключително успешно успех за нашата комисия, защото членовете често казват, че ще участват в делегации, но не го правят след това. Всъщност 40 и няколко години изминах, откакто тичах пред биковете в Памплона, със сигурност днес няма да се справят как добре като преди. Прав сте обаче, че Испанското председателство ще е много интересно и ще играе интересна роля. Чудя се дали някой иска да се изкаже от тези, които са участвали в делегацията. Всъщност, май няма други, които са били с вас тук в залата. Благодаря ви отново за това, че бяхте ръководител. Очевидно, делегацията е преминала изключително успешно. Може да преминем към точка 7. В протоколите казахме, че адхок делегацията в Загреб и въпросът свързан с това няма да се разгледа. Ще се разгледа той на 10 декември. Можем да преминем към обществените поръчки. Това като въпрос представлява една сериозна битка. Всеки път, когато обсъждаме въпроса за обществените поръчки, се създават проблеми много страни казват, че нямат достъп до международните пазари, а има огромни възможности. Самия пазар на обществените поръчки е 60% от БВП в Европа. Комисията ИМКО подготвя доклад по собствена инициатива по отношение на развитието в областта на обществените поръчки. Много европейски компании развиват подобни практики. Има обаче пречки пред участието в търговете. Много европейски компании не могат да участват на равна нога с местните компании. При по-неблагоприятни условия участвате. Затова е изключително важно да се види какво се случва във вътрешния пазар на Европейския съюз. Трябва да се гарантира, че вътрешния пазар на Европейския съюз спазва своите международни изисквания, като в същото време не позволява да има нелоялна, нечестна експлоатация от страна на трети страни. Освен това, трябва да защитаваме принципа на реципрочността не зная къде е Нико. Докладчика, мисля, че първа ще се изкаже. Благодаря, господин председател. Мога да говоря на полски, нали? Това, което председателят току-що каза, бе съвсем правилно. Обществените поръчки са от огромно значение за нашата економика, както за националните економики, така и за международната економика. Вие с пълно право посочихте, че 16% от БВП се падат на обществените поръчки в Европа. Междувременно се наложиха и големи економии, но вътрешният пазар предлага нови възможности за нови действия и ние можем да действаме. Има огромно пространство за по-нататъчни действия, включително и в национален и международен план. За, се... за съжаление, Други страни, които са наши партньори, използват е, доста рестриктивни практики, именно при раздаването на обществените поръчки, което се отразява много неблагоприятно на економиката и на взаимоотношенията с останалите търговски партньори. Така че ние в Европейския съюз не можем да се възползваме много често от е, обявените обществени поръчки е, не можем изцяло да използваме потенциала си и това се отразява много неприятно, най-вече на малките и средните предприятия. А те имат наистина иновативен потенциал, който биха могли да оползотворят. Те могат да получат достъп до трети страни, ако рестрикциите не съществуват. И в това отношение предстоят промени така че е, да се надяваме, че нашите желания и потребности ще бъдат съобразени в много по-голяма степен. Във всеки случай ние бихме желали в е, Световната търговска организация, в тази дискусия да участват абсолютно всички държави, които са членове на тази организация и в преговорите да участват е, при всички положения всички развити индустриални страни. Но колкото повече страни бъдат включени в е, преговорите, толкова по-добре. Ще бъде много добре, а комисията ни информира за състоянието, е, до което са достигнали преговорите по отношение на обществените поръчки в рамките на Световната търговска организация. И освен това, трябва да разгледаме и е, двустранните споразумения с е, Чили, с е, Мексико и с новата търговска спогодба, която комисията подготвя. Аз знае, че има една такава идея, най-малкото. Така че бих искала да науча от комисията нещо повече за това доколко споразуменията, които се подготвят в момента, е, включват и е, екологични, и социални аспекти. Нека ви кажа още няколко думи за становището. До 8 януари най-вероятно ще мога да ви представя вече пълния текст на становището. В най-лоши случай на 11 януари ще го имате. След това през февруари ще обсъждаме. Извинявайте, в края на януари ще обсъждаме е, целият доклад. Е, на 29 януари е крайния срок е, и гласуването за изменение и гласуването ще бъде в началото на февруари. Благодаря. Благодаря, госпожо Ханзлек. Обръщам се към комисията. Бихте ли коментирали? Дичи аз съм господин Шпигел от Генерална дирекция Вътрешен пазар, отдел за обществените поръчки. Аз дойдох тук, за да слушам дебатите по доклада по собствена инициатива на госпожа Руле. Доколкото знаем, в този доклад ще се засегнат различни въпроси, свързани с прилагането на законите за обществените поръчки в рамките на Европейския съюз, вътрешните правила, доклада на госпожа Руле, както тя самата оповести, ще засяга две основни теми. На първо място отношенията между публичните и частните лица и на второ място въздействието върху Лисабонския договор – на Лисабонския договор върху обществените поръчки. Обсъждат се въпроси като зелените обществени поръчки, иновационните такива, социалните обществени поръчки и така нататък. Аз съм тук, за да слушам дебата по тези теми. За съжаление, не мога да ви дам актуална информация относно споразуменията с трети страни, тъй като по този въпрос работи друг отдел. Ако проявявате интерес към такава актуална информация, аз ще предам вашето желание и съответно можем да оговорим друга среща. Госпожа Ханзлик иска ли да коментира? Я, мисля, че to jest е добра пропозиция, propozycja, би zechciał пан Пшаказай. Да, аз смятам, че това е добро предложение. Ще ви помоля да предадете моите въпроси на съответните отдели или дирекции и е, след това е, се надявам, че ще получа отговор на въпросите. Да, съгласен съм. Искам да попитам комисията. Вие говорите за вътрешния пазар и обществените поръчки в Европейския съюз. Аз мислих, че сме достигнали до положение, в което пазарът е достатъчно отворен. Още ли ще го отваряме? Може ли въобще да бъде отворен още? Вие споменахте, че обсега на вниманието ви е само вътрешния пазар. Как стоят нещата с достъпа до обществени поръчки в страни извън Европейския съюз? Да, нашият пазар е отворен, особено по отношение на страни, които са сключили споразумения. Но за трет... само че отделните държави членки сами трябва да решат дали да отворят обществените поръчки – е, водени са политически дискусии за участието на китайски фирми в е, строителни работи в държавите членки. Води се дискусия за разширяване на обсега възоснова на споразумението, само че трябва да е, тук трябва да. Това е в компетенциите на колегата от отдел C1. Мисля, че на следващото заседание служителят, който отговаря по тези въпроси, би трябвало да дойде, така че погрежете се това да бъде включено в дневния ред. Искам да се извиня още един път. Това се дължи на факта, че аз работя по доклада Рюле. И този доклад се съсредоточава върху въпрос, свързани с вътрешния пазар. И аз бях изпратен тук, за да участвам в дискусия по тези въпроси, но ще направим всичко възможно, за да ви представим информацията, която ви е необходима. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че този въпрос е близък до сърцето на много от участниците в тази зала. Мисля, че на следващото заседание комисията ще положи усилия да присъстват съответните служители. Има ли други желащи? Няма. Преминаваме към осма точка. Настоящо положение на споразумението за економическо партньорство. Всички сме наясно, че как стоят нещата с поразуменията с АКТБ и споразуменията за економическо партньорство. Девид Мартин е тук, който участва в работата по споразуменията за економическо партньорство и Даниел също е тук. Искам обаче да кажа съвсем ясно, че ние гледаме на сегашния кръг на споразумение за економическо партньорство като на търговски споразумения. Споразумения за търговия с стоки. Този кръг съсредоточава вниманието си върху търговията – и ние отдавна спорим с комисията по развитие за това кой има предимство. Ние имахме споразумение само с една от страните от АКТБ. Парламентът даде своето съгласие Нашата комисия организира среща при закрити врата, обществени слушвания с представители на гражданското общество. Нашата комисия отдавна има ангажимент по този въпрос. Сега ще помоля комисията да ни разкаже докъде са стигнали временните споразумения и докъде са стигнали преговорите. Господин Ронка. Благодаря, господин председател. Европейската комисия, Генерална дирекция търговия и Генерална търговия развитие разработих документите. Доколкото разбирам, тези документи са представени на Европейския парламент. Тъй като сме в началото на декември, ще се спра на това, но тези промени, които настъпиха наскоро. Първата е в е, карибския контекст, както знаете. Това е споразумението, което е така да се, което, така да се каже има регионален характер. Липсва подписът на една страна, и това е Хаити, Хаити е, се готви скоро да подпише в резултат на готовността на Европейския съюз да приеме промени в митата, поискани от Хаити. Надяваме се да, прем... да преминем към следващата стъпка на и това да се потвърди на срещата на Кариформ за изпоразумение за економическо партньорство. Другото ново събитие е свързано с Фиджи. Тази страна също реши да подпише междинното споразумение за економическо партньорство, както и Папуа Нова Гвинея преди нея. Това нямаме точна дата, но е въпрос на практически подробности. Не мога да кажа е, нищо такова за предстоящ за Гана, Намибия, Коморските острови и Замбия. Искам само да ви уверя, че продължаваме да работим с тези страни, за да подпишат и те в близко бъдеще. Що се отнася до преговорите е, за споразумение за економическо партньорство, включването на повече страни и повече въпроси, ще се спра на преговорите с Западна Африка. Те са достигнали до един по-напреднал етап, но независимо от добрите намерения, крайната дата 19 октомври беше пропусната и преговорите няма да приключат до края на тази година. Надяваме се това да стане в началото на 2010. Ще спра тук. Само ще кажа, че сме наясно с факта, че трябва да продължим дебата не само в този форум, но и с всички заинтересовани лица. Планирани са поредица от семинари за СИП в региона на Индия и Тихоокеанския район, именно с тази цел. Благодаря. Даниел има думата. Имам един въпрос. След като бе номиниран комисарят Дегухт, прочетох в няколко вестника, че именно той през изминалите години се е занимавал много интенсивно с въпросите, свързани с развиващите се страни. Ще цитирам с по смисъл и по памет. Е, е, смята се, е, според публикациите, че той ще направи много повече, отколкото, да кажем, неговата предшественичка, която не е направила чак толкова много. Говорим най-вече за споразуменията по СИП. Ние в крайна сметка получихме някаква информация, но недостатъчно, за да си създадем така по-ясна представа за това докъде са стигнали преговорите и какви са прогнозите за приключване на преговорите и изключване на тези споразумения. СИП бих научил с удоволствие нещо повече, ако комисията може да даде тази информация. Дейвид Мартин. Подобно на Данио, аз е, бих искал да стана свидетел на договарянето и на подписването на споразумения за економическо партньорство. От друга страна обаче не би трябвало да оказваме прекалено голям натиск върху африканските страни за подписването на тези споразумения. Не казвам, че трябва да работим прекалено бавно, но пък трябва да дадем достатъчно време на африканските партньори да разберат тези какво става въпрос. Трябва да разберат те как работят и споразуменията за АКТБ. Аз бях в Ангола миналата седмица комисаря по въпросите на търговията каза, че става въпрос за търговски споразумения в крайна сметка. Той също подчерта, че не иска да се бърза твърде много. Благодаря, Девид. Това са добри новини. Някакви допълнителни въпроси? Благодаря, господин председател. Разбира се, както каза и господин Мартин, аз също мога да дам информация относно това, което стана в Луанда миналата седмица, това, което беше обсъдено. Интересна беше позицията на колегите от АКТВ. С оглед на факта, че срещата се проведе в Луанда, в страна, която е една от най-бързо развиващите се економики в Африка, Садък присъстваше там но не и Ангола. Значи, ние бяхме в страна посада, но тя не е страна по споразуменията за економическо партньорство. Същото въжи за Ботсуана и за Мозамбик. В началото на сесията заместник председателстващия Расмусен казах, че е много трудно да се участва в тези споразумения, защото африканските страни не могат да се сравняват с европейските страни и трябва да има мерки за подкрепа на търговията и пускането на пазара, за да може да се включат тези страни в тези нови схеми. Последния път, когато като представител на управителния съвет бях в Женева, имаше колега от Намибия, който се оплаква, че в пазара в Виндхук може да се намерят европейски продукти, които са по-ефтини от намибийските продукти. Това идва като последица от някакъв вид експортни субсидии за нашите продукти. Аз самия не бях особено впечатлен от комисарите и по-скоро от представителите на комисията и техните коментари. Директор Томсън беше там. Нямаше ясна стратегия за това какво трябва да се прави с споразуменията за економическо партньорство. Аз мисля, че трябва да работим в три посоки. На първо място да имаме засилена роля на Европейския парламент. Трябва да провеждаме много повече консултации в рамките на мандата, който комисията има за водене на преговори по тези споразумения. Освен това, трябва да имаме по-голямо право на глас по отношение на онези споразумения, които трябва да бъдат ратифицирани. Трябва да заявяваме по-силно нашата позиция на начален етап. На второ място, със страните, които искаме да сключат такива споразумения, трябва да обсъдим не само техническите аспекти на споразуменията, а по-скоро различните процедури, като например процедурите в рамките на селското стопанство, експортните субсидии и така нататък, защото това трябва да е част от целият пакет. Когато разговарях с някои посланици в Луанда, останах с впечатление, че много често става въпрос за тактика на воденето на преговори. Много често страните партньори смятат, че споразуменията им се налагат, а не са обект на двустранен взаимен избор. Това е проблем, който според мен може да бъде решен. Благодаря. Следващия оратор – Благодаря, господин председател. Въпрос свързан с комисар Ештън, която в някои от изказванията си непрекъснато подчертаваше, че комисията би трябвало да бъде по-гъвкава, прилагайки клаузата за най-облагодетелствена е, нация. Е, Какво става с една такава позиция на комисията? Продължава ли да я застъпва или е, има някакви промени? Имаше, доколкото си спомням, едно такова изрично изказване, което беше съвсем недвусмислено във връзка с Копенхаген. като ставаше дума най-вече за е, една по-специална подкрепа на страните в Южното полукълбо. Е, комисията продължава ли да предвижда такава специална помощ за тези страни, най-вече по отношение на климатичните промени, по отношение на е, затаплянето на земята и е, всичко свързано изобщо с климатичните промени? Благодаря. Преди да дам думата на комисията, няколко коментара от моя страна. Съвсем накратко засегнахте въпроса за Кари Форум. Бихте ли казали малко повече неща относно институциите, които създават споразумението Кари Форум? На второ място, тази комисия получи информация относно споразумението с, с JPA. Бихте ли ни дали текста на това споразумение? Накрая по отношение на това, което каза Дейв и, Дейвид и ситуацията с Африка, може ли да се приеме датата май 2010, която се предлага за сливането на трите търговски блока? Реалистична ли е тя? Това са моите коментари. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички уважаеми членове. Интересни въпроси. Ще трябва някой от тях да ги оставя на господин Делерт. Въпросите са с доста политически характери, вероятно ще искате да ги обсъдите с него, а не с служител от отдела по търговия. С тази оговорка мога да кажа, че документ с основната информация, който сме ви предоставили, до известна степен дава някакъв вид отговор Надявам се, че има фактически данни, които опровергават вашето твърдение, че нищо не се е случило по време на мандата на госпожа Аштън. И се надявам, че има факти, които ще опровергат информацията в някои статии във вестниците. Това са въпроси, които може да зададете и на нения заместник, между другото. Разбирам, че господин комисария бъдещия комисар е дал своите гледни точки относно отношенията с африканските страни. Може да го попитате по време на изслушването какво смята той по този въпрос, но идеята не е да турмозим африканските страни. Мисля си, че в крайна сметка ще има продължаване на линията на комисар Аштън. По отношение на коментарите, свързани с съвместната парламентарна асамблея, тези въпроси комисията следи отблизо. Вярваме, че споразуменията за економическо партньорство съдържат механизми за наблюдаване на нелоялната конкуренция, или по-скоро разликите по отношение на възможностите за участие на пазара и естествено се предприемат мерки, когато се засекат нередности по отношение на експортните субсидии. Те не са обект само на споразуменията за економическо партньорство. Всъщност, вие споменахте страни, които не прилагат тези споразумения. Това е въпрос, по който споразуменията дават възможност за известно решение, но трудностите не се пораждат от споразуменията. Не можем да кажем това. По отношение на конкретния въпрос за гъвкавите елементи, въведени от комисар Аштан по отношение на клаузата за най-облагодетелстваната страна и връзката с регионалната интеграция. Тази клауза е клауза за недискриминация. Разбира се. Нищо в нея не пречи да има задълбочена регионална интеграция. Регионите, с които преговаряме, имат и си запазват правото да третират своите членове по един по-благоприятен начин, отколкото партньорите от Европейския съюз. Така че няма пречка пред регионалната интеграция. Има други пречки и ние искаме да ги разрешим. Споразуменията за економическо партньорство предоставят форуми за налагане на екологични мерки. Временното споразумение с Камерун, например, има текстове свързани с лесовътството, горите, третирането на стоките с екологичен происход също заляга там. Включването на тези въпроси обаче зависи от сътрудничеството с нашите партньори. Господин председател, вие поискахте информация относно институциите на Карибското споразумение. Всъщност съвместните институции още не са заседавали. Полагаме много усилия, за да може в началото на 2010 година да има заседание на така наречения Кари СИП съвет. По отношение на настоящото състояние на нещата и доклада на съвместната парламентарна асамблея. Той беше изпреварен от документа с основната информация, която ние ви предоставихме. Този документ е много по-обстоен. Ако предпочитате този документ да дойде в някаква друга форма, това е възможно естествено, но документа с основната информация е последния и най-новия документ, свързан с състоянието на нещата по споразуменията за економическо партньорство. И накрая, господин председател, трябва да ви дам отговор по въпроса за това доколко реалистична е датата май 2010. Няма как да коментирам. Знаем, че това е регион, в който в миналото са се обсъждали много крайни срокове, но от гледна точка на техническите подробности ще трябва да изчакам с този отговор за сега. Преди да дам думата на Дейвид, говорите за някакъв документ с основна информация, но аз не съм сигурен, че сме го получили. Може ли да го изпратите отново и ще го раздадем на всички членове? Не съм сигурен дали е дошъл. Дейвид. Благодаря. Няколко думи за клаузата за най-благодетелство на нация. В пленарната зала беше постигната договорено за това. Целта не е регионалната интеграция, а възможността страните от Кари Форум да постигнат споразумения с трети страни, без ние да поискаме подобно нещо. Страните от карибските страни могат да, да постигнат споразумения с страни от, Афри, от Африка, защо Европа да не се позове на клауза за най-благодетелство на нация. Както каза Робърт, е необходим, необходима комисия, за да бъдем информирани и да видим при какви условия ще се изпълняват тези споразумения. Да, точно това е въпроса. Става дума за дискриминацията, на която Европа може да бъде подложена в сравнение с други конкуренти. между, в споразуменията между Карибските страни и Африка не се прилага клаузата за най-благодетелство на нация. Никога не е имало, не сме имали за цел тези взаимоотношения да бъдат обхващани. Ако няма други въпроси, сигурен съм, че темата ще продължи да събужда интерес на нашата комисия и се надявам, че ще работим добре с комисаря по търговията. Благодаря ви за участието. Сега искам да приветствам Питер Балас. Благодаря ви за търпението, но темата за споразумението за економическо партньорство е много важна за нас. Сега преминаваме към девета точка, седмата министерска конференция на Световната търговска организация в Женева. Присъстваха почти 300 делегати. Не, 3000 делегати, които представляваха 153 страни. Темата беше сегашната економическа криза, която влияе върху всички нас. Идеята беше министрите да преразгледат функциите на СЕТЕ от своят ангажимент към многостранна търговска система. Освен пленарните задания имаше две работни групи. Преглед на дейността на СЕТЕО, в това число в Доха, и участието на СТО в усилията за възстановяване на економическото развитие. Аз винаги съм смятал, че колкото по-бързо постигнем споразумение за СТО, толкова повече възможности ще има Европейския съюз, а пък и Африка да преодолее глобалните проблеми в финансовата област и търговията. Винаги съм смятал, че свободните възможности и свободния пазар дават много възможности. Търговията ни дава възможност да излезем от рецесията много по-бързо. Нашата делегация беше част от делегацията на европейските общности. Срещахме се с Паскала Ми, комисаря Таштан, комисаря Фишербол, шведския министр на търговията. Беше организирана разширена сесия. Срещнахме с европейски представители на бизнеса, представители на неправителствени организации и синдика, и европейски синдикати. Както казах, смятам, че нашата комисия може да играе много важна роля в бъдеще. В нашата комисия традиционно участва на тези срещи в Женева. Седем депутати участваха там. Даниел знам, че беше там, но сега ще помоля Питър да кажа няколко думи. Следващата точка обаче ще бъде при закрити врата. Благодаря. За мен, както и за колегите от Генерална дирекция търговия, е удоволствие да се срещнем с членовете на Комисията за международна търговия от време на време. Имах възможност да се срещна с членовете на делегацията, в това число председателя Морейра. Проведахме дискусии на място Постарахме се да проведем свободна и откровена дискусия за конференцията. Не такава конференция бихме предпочели. Както споменахте, щеше да бъде по-добре тази конференция да беше взела решение за напредъка на кръга Доха. Както знаете, това не беше така. Тъй след последният сериозен опит през 2008 година, преговорите по кръга Доха се забавиха. И на този етап е малко трудно да се направи надежна прогноза за приключването на кръга. Както знаете, заседанието на Г20 в Питсбург потвърди целта преговорите да приключат през 2010 година то кръга Дох вълнува всички, но тъй като не можа да се вземе ясно решение на този етап, въпросът не беше включен в дневния ред на конференцията. Както казах, има категорично мнозинство членове на СТО, които искат преговорите да продължат. и да се избегне повторно отваряне на основните параметри, по които е постигнато споразумение през последните 7 години. Ясно е, че някои сериозни търговски страни не са готови за последното усилие. Съединените щати, например, биха искали поредица от двустранни срещи, за да изяснят отстъпките, които могат да очакват. Също така би било справедливо да кажем, че и други членове на СТО не можаха да се подпишат през 2008 година под а, предложения документ. Експертите продължиха своята дейност след заседанието в Делхи. Започна и продължи този процес. Предвидена е подобна среща през, през, следващ, през две седмици ще продължи тези срещи. Всички казват, че за да се изпълни целта, преговорите да, да приключат през 2010 година, основните решения трябва да бъдат взети в първите месеци на 2010 година генералния директор Лами предвижда поредица от срещи, за да се направи един сериозен анализ през март. Европейския съюз много държи на успеха на кръга Доха. Търговията не е причината за сегашната криза. От друга страна, тя може да помогне да се намери изход от е, кризата и да се възстанови растежа. Ето защо ние се надяваме, че политическата подкрепа, която беше изразена през последните няколко седмици, ще се превърне в действие и ангажимента на Европейски съюз се запазва. Сега може да запитате за каква беше целта на Министерската конференция. Нейният акцент беше върху един не толкова видим въпрос, но не е маловажен. Как да се използва СТО за преодоляване на сегашните проблеми? Ние Очакваме резултатите от Доха, но заедно с това да не се допусне отстъпление от либерализацията, да не се повторят грешките от 30-те години и да не се превърнат економическите трудности в много сериозна криза от решения за затваряне на пазарите. За сега уроците от миналото се имат предвид от повечето страни с някои изключения. На първо място Русия, Аржентина, повечето членове на СТО се въздържаха от е, мерки, ограничаващи либерализацията. СТО играе важна роля. Тя създаде механизъм за наблюдение, който предвижда прозрачност на мерките и възможност за обсъждане на мерките, взети от е, отделните страни. Най-сетне механизма за наблюдение на СТО е стимул за дискусии, както в СТО, така и на други форуми по ангажиментите, поети по време на среща на Г-20 в това отношение Министерската конференция игра важна роля, като потвърди, потвърди механизма за наблюдение, като постави акцент върху необходимостта членовете на СТО да предоставят пълна и подробна информация за основните мерки. И някои други области, в които е необходим напредък, на, например, механизъм за преглед на търговската политика. Това е форма на партньорска проверка, при която страни и членки на СТО могат да анализират а, политиката помежду си, Бяха проведени дискусии за повишаване на прозрачността. Това е въпрос, а, а, на който в тази област Европейския съюз дава пълната си подкрепа и се надяваме, че и други членове на СТО ще постигнат подобно ниво на прозрачност. Проведе се дискусия за ролята на регионалните търговски споразумения, преференциални споразумения и за това как могат те да се използват за подкрепа на многостранната либерализация. Като цяло конференцията беше полезна. Беше крайно време да се проведе министерска конференция. Нямаше смисъл да се, да се чака. Благодаря. Thank you, Peter. I mean, uh... Благодаря, Петър. Благодаря за това, че дойдохте тук. Знам, че вие винаги присъствате, когато ви поканем заедно с Девит. Естествено, знам, че Даниел присъстваше там. Господин Жадо е първи обаче. Благодаря, господин председател. Аз не участвах, тъй като максималният брой участници беше 7 и моята група не можа да участва. Това не е кой знае колко страшно, с оглед на обясненията, които дадахте, а и като прочетах резюмето на председателя. Не оставам с впечатлението, че от тази, на тази среща са постигнати някакви сериозни споразумени. Мисля, че усилията са били доста разпилени. Два въпроса, ако позволите. В резюмето на председателя е застъпена идеята, че трябва да се отворят на ново някакви въпроси, които не са приключили, само че това не е позицията на американския представител Кърк. Може ли пояснение по този въпрос? Второ, вие самият с голям ентусиазъм ни определихте среща за следващата конференция за приключване на кръга Доха. Аз смятате ли, че този цикъл може да приключи на време? Във вашия доклад казвате, че има нови предизвикателства пред международната търговия от една страна. Финансовата и економическата криза виждаме, че има нови предизвикателства, свързани с екологията и социалната област и оставаме с впечатлението, че има и предизвикателства, свързани с включването на други двустранни или регионални споразумения. Наистина ли смятате, че кръга Доха може да приключи или пък Европа би трябвало да обмисли, ако не да се реформира СТО, то пък то да се състави нов дневен ред на тази организация, за да се актуализират многостранните търговски споразумения с оглед на днешните условия. Господин Тура. Господин председател, скъпи колежки и колеги, като член на политическата група на АОДЕ, аз имах възможност да участвам в делегацията и трябва първо да ви кажа, че имахме възможност да празнуваме първия ден от влизането в сила и е, действието на Лисабонския договор, именно по време на това събитие. Е, мисля, че е, СТО е регистрирала вече, че решенията в Европейския съюз вече ще се взимат на друга правна основа. Това е особено важно и от гледна точка на съвета, защото именно така, съвета, така да скаже и комисията изпращат представителите си за участие в преговорите на равнище СТО. Затова ми се ще да поговорим именно какви са вижданията от тук нататък за водене на преговорите и когато говорим за това събитие, трябва да кажа, че казаното от госпожа Фишербао бе достатъчно ясно на факта, че така и така не се стига до приключване на преговорите е, от кръга Доха, е, дават основания да се зададе въпроса има ли политическа воля. Нали, ли е такава политическа воля? Би трябвало да се поиска съвсем категорично едно такова становище и от всички останали страни, които участват в преговорите. Представителя на САЩ поиска много повече така, ангажименти от страна на развиващите се страни. Аз лично смятам, че би било неправилно да изчакваме прекалено много и да е, търпим едно такова забавене на преговорите. Напротив, е, от страна на Европейския парламент, поне съм сигурен, че трябва да направим всичко възможно, за да се насърчат, да се ускорят преговорите, да се стигне най-сетне до това толкова дълго чакано приключване и същевременно времено по пътя на двустранните спогодби, на двустранните споразумения, бихме могли по някакъв начин да уредим нещата. Не бива във всеки случай да допускаме именно това е, все още неуредено положение между е, от една страна исканията на САЩ, от друга страна възможностите или дори и желанията на развиващите се страни да попречи окончателно и категорично на хода на преговорите. Би било много неправилно във всеки случай, ако го допуснем. Това е моето твърдо вътрешно убеждение. Благодаря, Микаел. Не съм сигурен дали дали може да, да, да спорим с американците по тази тема. Благодаря. Ще продължа идеите на колегата Тайрър. Той ги изложи в наистина много добре. За мен това бе първото ми пътуване е, е, в рамките на СТО. Още повече, че ние прекарахме на цяла седмица в Хонг-Конг и е, в този смисъл то беше впечатляващо и запомнящо за мен. Бяхме информирани от Европейската комисия в рамките на един брифинг преди пътуването, докъде са стигнали преговорите И аз изпълням, че стана дума и за това, че ние е, непрекъснато искахме да бъдем информирани и точно по тази причина бяха включени и представители и на Европейския парламент, и на комисията. Е, в е, делегацията ние продължаваме да желаем е, да сме информирани и то непосредствено, направо от източника. Естествено, че становищата и на комисията и на парламента са различни по някои въпроси. Това е напълно естествено и разбираемо, но мисля, че по основните, по ключовите теми сме на едно мнение. Имахме възможност да поговорим и с представители на други държави, и с представители на неправителствени организации, на различни е, бизнес е, организации, на е, търговски камери, представители на фирми, на предприятия. Така че поне по отношение на е, преговорите и на това, че трябва да продължим и че трябва да насърчим тяхното развитие и да се надяваме и скорошното им приключване, е, по тази точка ние сме на едно мнение. А, може би ще има някои различия по отношение на стратегията и тактиката, но ние ще продължим да ги обсъждаме. Във всеки случай, да, срещата не премина идеално. Не беше това, което очаквахме, не само от гледна точка на комисията, но и от гледна точка на комисията. На парламента. Ако няма други коментари, искам да добавя нещо. Аз бях в Хонг Конг. Това беше чудесна среща. Не само представители на Генерална дирекция търговия, но и Генерална дирекция селско стопанство присъща там, госпожа Фишер Бо, Искам да поговоря и аз за положението с САЩ. Дейвид, когато дойде преди няколко седмици, спомена част от проблемите с САЩ. Аз проведох срещи с американския посланник и други членове на американската делегация. Оставам с впечатлението, че САЩ в момента има толкова много вътрешни проблеми, Сълскостопанското лоби става все по-силно в САЩ. Питер Мандълсън, когато беше комисар по търговията, се опита да е, се измъкне от този застой, от тази задъна на улица по отношение на всякото стопанство, но е, не успя. Какво става сега? Ще постигнем ли нещо или вече сме изпуснали инициативата? Благодаря за тези въпроси и коментари, включително нези, които имаха положителна насоченост и говореха за доброто сътрудничество между комисията и парламента. Комисията ще положи всички усилия, за да работи добре с парламента и в рамките на новия си състав. Повечето от коментарите бяха със следния характер. Заслужава ли се да вярваме още в преговорите от Доха и ако това е така, какво можем да направим? На първо място, мисля си, че нямаме избор, просто ще трябва да продължим да следваме преговорите от Доха. Опасявам се, че след много вдигане на, на пошилка, в крайна сметка ще трябва да се върнем на масата за преговори. Ако трябва да дам някаква отеха от исторически характер, ще кажа следното. В историята на общото споразумение за митата и търговията нито един кръг от преговори не беше приключван на време. Да се надяваме, че Доха няма да е изключение от това. Друг исторически паралел е кръга преговори от Уругвай. Той продължи 8 години, от 86 та до 94 По това време общото споразумение за метата и търговията, предшествени на имаше 120 члена, сега имаме 153 члена на СТО. Страните, които участват са много по-разнообразни, имат много по-различни интереси. Това е организация, която продължава да работи въз основа на консенсуса. С други думи, това означава, че дори най- дребният член на СТО има право на вето. Може да си представите колко трудно се постига компромиса между всички тези страни, които варират от най-бедните и най-слабо развити страни до най-богатите страни в света. Затова имаме такова забавяне. С тази оговорка аз оставам оптимист, да се надяваме, че ще успеем да постигнем целите в обозримо бъдеще. Вие споменахте, че и това каза между другото и Девид Осъливан в тази комисия по-рано, че ролята на САЩ е изключително важна. През юли тази година нещата изглеждаха решени и изведнъж всичко се разпадна, най-вече поради позицията на САЩ, Индия и други страни. От тогава насам обаче имаме нова администрация, нова администрация, която проявява много по-голям интерес за работата с трети страни, страна, която е открита към многостранните отношения, много повече от своя предшественик. Да се надяваме, че ще се стигне до добро сътрудничество между страните, което ще прояви своето лице и в рамките на търговията. По време на първи етап от мандата на президента Обама, то обаче има по-големи приоритети, измененията в климата, срещата в Копенхаген, например. За сега той не е успял да положи необходимите усилия и да придаде необходимата политическа важност на преговорите от Доха. Така стигам до въпроса на председателя, в САЩ има голям скептицизъм относно преговорите от ДОКА, най-вече по отношение на постигнатото до сега. САЩ не се грижи само за интересите на своите сълско-стопански производители. Промишлеността също е широко застъпена. Двата големи сектора промишлеността и селското стопанство смятат, че са направили твърде големи отстъпки, а пък големите новопоявяващи се економики не са направили достатъчното. Трябва да се види какъв достъп до пазарите ще дадат трите основни страни Китай, Индия и Бразилия. Това са страните, които са в полезрението на САЩ, не само по отношение на промишлеността, но по отношение на селското стопанство. САЩ провеждат двустранни консултации с тези три страни. Има известен напредък, макар че не можем да говорим за пробив за момента. Може ли Европейския съюз да хвърли мостове между преговарящите страни? Както вече беше казано, опитахме се през месец юли, например, се опитахме селското стопанство да се превърне в компромис за преговорите. Опитахме се да има предпазен механизъм за развиващите се страни. На този етап обаче просто има гледни точки, които са взаимно изключващи се. САЩ смята, че ново появяващите се економики трябва да дадат по-голям достъп до своите пазари, без САЩ да трябва да плаща допълнително. А другите страни, големите новопоявяващи се страни, плюс Аржентина и Южна Африка, смятат, че вече са направили достатъчно големи отстъпки и не може да се отстъпва повече. Изключително трудно е Европейския съюз да играе ролята на помирител и да намери компромис между тези разминаващи се позиции. Продължаваме да опитваме. Европейския съюз се опитва да бъде двигател на помирителния процес през последните месеци. Ако президента на САЩ положи необходимите усилия, мисля, че всички останали ще последват неговия пример. Да се надяваме, че това не е твърде далеч във времето. Господин Жадо попита дали може да има нов кръг от преговори, предложен от Европейския съюз. Не мисля, че това е възможно, нито от гледна точка на логиката, нито от гледна точка на политиката. На първо място никой не е готов да се откаже от Доха, въпреки всички съмнения. Не съм чул на който да било форум някой да каже, че трябва преговорите да, да спрат и да не се работи по тях. Тази гледна точка не е популярна. От гледна точка на същината на преговорите. Нямаха да се откажем, защото в крайна сметка либерализацията на търговията е основният елемент от работата на СТО. Ако не успеем да постигнем напредък в тази област, чудя се каква ще е ползата от СТО. Знам, че има други въпроси, които са били обсъждани по-рано, като, например, инвестициите обществените поръчки от публичен характер, околната среда. Това не се приема обаче от развиващите се страни. Те смятат, че СТО трябва да постави ударението върху основната си цел и това е либерализацията на търговията на стоки и услуги – Европейския съюз трябва да продължи да играе своята международна роля и не мисля, че има шанс да прокараме някаква нова идея за някакви нови преговори. Така че ще трябва да продължим да работим по Доха и да положим всички усилия за приключването на преговорите. Има известен напредък по отношение на преференциалните споразумения. Някои членове са за частичната либерализация. Последния въпрос по отношение на сътрудничеството между комисията и парламента. Знаете, че има временен комисар. Госпожа Фереро Валнер е комисар по въпросите на търговията до края на мандата на настоящата комисия. Имаме лице, което е номинирано за комисар, господин Дегюст – аз съм убеден, че както и по време на неговите предшественици, той от самото начало ще поиска да се развие добро взаимоотношение с Европейския парламент по силата на разпоредбите на Лисабонския договор, който предвижда процедура на съвместно взимане на решение в много повече области, отколкото до сега. Междувременно, като служители на Генерална дирекция търговия ще положим всички усилия, за да ви даваме необходимата информация и да даваме отговори на всички ваши въпроси и коментари. Uh, Благодаря, Питър. Само един коментар по казаното от теб за Съединените щати. Ти спомена преговорите за това, че Съединените щати, че е, Латинска Америка е получила много. Добрият преговарящ винаги твърди, че другата страна е получила много. Американците се намесиха много късно в Уругвай. Те толкова се радваха, че те бяха там, че се постигна споразумението Блер. Хоста няма нищо общо с Тони Блер. Благодаря. Преминаваме към следващото заседание при затвора на врата. Част от него е за координаторите, така че могат да присъстват само депутатите, координаторите, служителите, секретарията на комисията и помощниците. Искам само да кажа, че американският посланник потвърди, че под, утвърден американския посланник и би било добре секретарията да го покани. Хубаво ще бъде да организираме посещение в началото на следващата година. Може би ще би било разумно да поканим бразилския посланник да участва на заседанието. Просто исках да повдигна тези въпроси, докато е, напускат хората, онези, които няма, докато залата напускат онези, които няма да участват.